Wznawiam posiedzenie. Подновяваме заседанието. Дами и господа, първо едно съобщение. Поради упражнението за евакуация, която бе проведено днес по обед, всички изпла... обяснения на гласуването ще се състоят утре. Така че утре ще поясните позициите си по време на след гласуването. Също утре ще се проведе и гласуването, което не бе проведено днес. Което е, включва и прекъснатото гласуване по един от докладите. Ще започнем там, откъдето прекъснахме. Имате вече предоставени протоколите от вчерашното заседание и ако нямате коментари, приемаме, че протоколът е прият. Първата точка днес в дневния ред е време за въпроси към председателят на комисията. Първият въпрос ще бъде зададен от господин Манфред Вебер от името на Европейската народна партия. Господин председател, нека да изразя удовлетворението ни за това, е, че всички сме в отлично здраве след е, е, тази евакуация. Но нека да задам въпроса си, който е свързан с тези образи, които стигнаха до нас във връзка с емигрантите, пристигащи от Африка в Европа. Някои не, така и не достигнаха до бреговете на Европа, а се удавиха в морето. И знаете, че предизвикателство за нас всички да дадем отговор на тази драма, на този е, поток от емигранти. И от името на НП е, бих е, помолил председателя на комисията да сподели анализа си. Има ли достатъчно ресурс е, Frontex за да реагира на тази ситуация? Имаме ли достатъчни правни основания за това Европа заедно да действа в Средиземноморския басейн? И на трето място бих искал да знам как се развиват контактите, взаимоотношенията с страните на происход, като Тунис и Египет. Как напредват преговорите с тези държави? Благодаря, господин Вебер. Ние всички сме много съжаляваме за всичко това, което се случи напоследък с толкова с загуба на толкова хора. Ясно е, че по-решително трябва да се действа в това отношение. И имаше реакции към страните от Северна Африка, създадени са системи за контакт, има и процедури за действие, но ние трябва да работим в посока на сътрудничество. Трябва да има повече усилия. Действително, трябват ни и повече средства за Frontex. И съответно трябва да бъдат прияти съответните предложения. Страните членки трябва да имат и повече политическа воля и повече солидарност да предоставят съответните средства, включително човешки капацитет, така че ние на европейско ниво нямаме достатъчно средства, имаме нужда от сътрудничеството на страните членки. Благодаря. Следващият въпрос. Президент, благодаря, господин председател, за казаното. Твърдите, че за момента са необходими допълнителни средства за Frontex. Е, всъщност, това, което ме интересува е дали в край на краищата държавите членки не предоставят предоставиха на Фронтекс допълнителни средства. Ние разполагахме с необходимия фронтариус, но всъщност е, е, инструментариум, обаче държавите членки не бяха достатъчно склонни да подкрепят Фронтекс. Е, докато тече сегашната дискусия, това е един въпрос, който обсъжда и Европейския съвет. Е, това ще бъде тема на Европейския съвет на 23-24 юни. Държавите членки трябва да приемат предложението, е, което те самите са направили за укрепване на Frontex, но според мен трябва да има и повече логистика, да има повече самолети, повече кораби. Това е абсолютно абсолютно Необходимо е, е, за момента не могат да бъдат е, отпуснати средства от европейския бюджет. Мисля, че има политическа воля. Това трябва да стане по координиран начин, така както каза и по чиято инициатива направи комисията. Комисар Малстром отправи такава покана към държавите членки на 23 24 юни. Ще потвърдим тази идея. Едновременно с това трябва да мислим и за сътрудничество с трети страни. Лично лично аз посетих Тунис, говорих с министър-председателя и те ни обещаха сътрудничество, е, провежда се сътрудничество, но трябва да има логистични и прагматични споразумения с местните власти и с нашата агенция. Е, е, сега аз мисля, че след сигнала за пожар не всички можаха да дойдат в залата, затова господин стат има думата. Виждам, че някои от колегите ми още смятат, че са в обучението за реакция при пожари. Но както и да е. Колеги, комисар Оли Рен вчера обяви ред важни стъпки, предприяти от комисията. Първо за механизъм за възстановяване. Там се търсят промени така че този механизъм да може да отпуска гъвкави кредити на страните, да има възможност да се обръщат и към вторични пазари и също така, че може да се извършват и слопове с съответни банки. Много важно Тоест, може да се извършват слопове с лош, лоши заеми с, с рейтинг 3А по механизма за възстановяване. И също казах, бе казано, че комисията ще разгледа и въпроса за еврооблигациите. Най-сетне, бих казал. Стигнахме и до там. Затова въпросът ми, господин Бароза, е може ли да потвърдите, че именно това е позицията на комисията? И второ, извинете ме, господин председател, времето напредва. Ще предложите ли изменения за механизма за възстановяване на следващия Европейски съвет през юни след две седмици? Господин Бароза, благодаря. Искам да потвърдя, че всички идеи, изложени от комисар Рен, разбира се, е, се радват на пълната ми подкрепа, така че няма да повтарям това, което той е казал. А механизма Механизмът ЕСМ е в процес на изграждане и се надяваме, че в съвета ще бъде взето политическо решение за Европейския механизъм за стабилност, т.е. ЕСМ. Но вие сте наясно с нашата позиция. А еврообликациите, не вие, Европейската комисия от много години, един от моите предшественици бе дал идеята за еврооблигациите, но до този момент страните членки не приемат тази идея. Особено при, по време на началото на кризата с Гри... Гърция. Ние предложихме именно такъв механизъм, но той бе отложен от много от страните членки в зоната на Европа. Но сега ми се струва, че има известен напредък до в посока да се приемат някои варианти и комисията, разбира се, ще представи няколко варианти идеята за еврооблигации е много привлекателна. Разбира се, ако я подкрепят страните членки, но страните не са, не са стигнали до този момент. Нека да бъдем а, честни. Така че да мислим за Европейския механизъм за стабилност. Благодаря, господин Верховщет. Аз не мисля, че кризата с Гърция и еврото е приключила. Така че трябва да се търсят допълнителни инструменти. И един от допълнителните инструменти всъщност е това, което предлага Оли Рен, именно СЛОП лоши облигации от някои страни в по-малък пакет с тройно А европейски облигации. Така ще постигнем напредъка. Тогава тези облигации могат да бъдат издавани от нова Европейска агенция или от ИСФ или от Европейската банка. Няма значение. Важен е механизма. Важно е, че за първ път Оли Рен и комисията признаха, че така трябва да се действа. Господин Ферховщад, вие знаете, че комисията действа като колегиум. Вие сте съгласни с това, което Оли Рен казва и с това, което аз казвам. Ние казваме едни и същи неща. Е, когато е, приключихме е, ревизията, ние подкрепяме всякакви подобни предложения за намеса на пазара. За съжаление, държавите членки не се съгласиха. Така че аз съм съгласна с вас. Ние вървим по тази линия. Искаме да има по-големи възможности за намеса на пазара, но откровено казано смятам, че сега трябва да се съсредоточим върху ИСМ и трябва да да е, смятаме е, е, как държавите членки да направят допълнителни стъпки. Господин председател, аз ще говоря на чешки. Това е следващият оратор. Господин председател, господин Берозо, както знаете, моята група е от независими не, държави, е, които не са членки на еврозоната, е, но естествено ние не желаем да се провали е, еврото. Нашите економики са взаимосвързани и това не може да бъде решение. Но ние получаваме противоречиви сигнали. Европейския съвет казва едно, Европейската централна банка казва друго, Европейския Международния валутен фонд защитава трета позиция и имам усещането, че в крайна сметка винаги превес имат политическите решения, а не економическите стъпки. Като че ли пазарът може да се третира по този начин. Що се отнася до преструктуриране на държавия дълг, каква е в крайна сметка позицията на Европейската комисия? Предпочитате ли да се предоставят все по-значителни суми, да се вливат в економики, които се намират в изключително тежко състояние и които са на ръба на пропаста. Това ли е решението или разумът все пак ще вземе превес? Благодаря ви. So, uh, all, uh... Първо, проблемите Економическите проблеми в, Европа не са само в еврозоната, за съжаление. Някои страни членки, които не са членове на еврозоната, също имат нужда и прибягват до програми за подкрепа. по темата, която вие повдигате, продължават дискусиите между Европейската комисия, съвета, парламента, Централната банка за това как най-добре можем да реагираме но експертите не винаги са на едно мнение как, как, коя е най-добрата реакция. И затова трябва да си кажем, че тези проблеми са много сложни, е, величината на проблема е огромен и затова трябва да има и елемент на конвергенция. Комисията много внимателно премисля как да съобщи информациите по тази въпрос, защото някои неща са много е, деликатни. Преструктурирането на дълга е, винаги е болезнено. Разбира се, страните членки могат да си коригират баланса и да преразпределят тежестта по отношение на дълга, ако те самите желаят това. Председателят, благодаря. Сега господин Комбандит. Е, господин председател, Господин Барозо, признавам, че не винаги е, разбираме позицията на Европейския съюз. Вие отговорихте току-що. Аз искам да кажа три неща. Първо, по отношение на преструктурирането, е, Знаем всички, че е, това ще се случи на дълга в Гърция по-специално. Нека да дадем време на гръцкото правителство да възстанови доверието, да преструктурира обществото в Гърция, защото в момента в тази страна никой няма доверие в никого. И докато правителството не даде перспективи на народа, по-различни от затягането на коланите, няма да може да се възстанови економиката. Аз мисля, е, че а, е, размишленията трябва да върват в тази посока, да се възвърне доверието а, е, на населението. Това е условие, без което а, не може да се върви напред. А днес а, тази а, тежка а, цена, която трябва да поеме населението, именно за това то. А, взема такова отрицателно поведение, което е силно опасно. На второ място е, е, въпроса с е, изтичането на данъци в Австрия, в Люксембург, в Кипър и в Швейцария има сметки на гръцки граждани. Защо не се замръзат тези сметки? И да се отмени банковата тайна, така че правителството в Гърция да знае за какво става дума и кой е виновен за това. Всъщност ние не помагаме, а европейските банки прикриват е, изтичането на данъци. Благодаря ви. Две минути имате само за въпрос. Съжалявам, че ви го припомням. <laughs> Е, Господин Конбендит, да, има такъв проблем с изтичане на данъци в Гърция, въпреки че не в това е причината на гръцкия структурен проблем. И работим за, по посока на примахване на банковата тайна. Знаете, че от март 2009 година се приеха стандартите на ОИСР, така че поиск, не може да се укрие информация под предлог за банкова тайна. Този принцип беше включен в директивата от комисията, директивата за данъчна е, сфера, е, влязла през март, но всъщност едва е, на 1 януари 2013 година ще влезе в сила тази директива. Този въпрос е решен в правната сфера като се отправят исканията от данъчните администрации за такива сведения. И на базата на административното сътрудничество днес държавите членки предоставят цялата необходима информация на Гърция в случай на е, данъчни измами. Благодаря, господин Беске. Много съжалявам, но използвахте цялото си време. Съжалявам, не мога да ви дам думата. Това е председателят. <laughs> Okay, we'll receive. Well, please. Ich kürze, kollege. Моля, заповядайте. Господин Баросо, съвсем кратък въпрос. Много се е, радвам, е, че имахме достъп до интернета на Г8 и на форума преди Г8. Много се безпокоим защо е, великите сили се занимават с интернет. Толкова ли е чувствителна темата? Бихте ли ни казали нещо повече? Е, на случай ли е това или въпросът отново ще се появи в дневния ред? Е, е, господин президента Саркози имаше чудесна идея. Интернет е, е глобално явление. Ние искаме интернет да бъде открит. Ние смятаме, че това е голям принос към познанието и към свободата. Но едновременно с това понякога се злоупотребява с интернет. Например, интернет се из използва за блудства с деца или има престъпление е, вследствие на злоупотреби с, с свободата в интернет. Проведохме много интересни дискусии с някои е, от създателите на е, интернет, Google, господин Цукерман, създателя на Facebook. Така че искахме да разберем как адекватно да се регулира интернет, като разбира се се съхрани цялата свобода и целият отваря потенциал е, за иновации в интернета. Е, проведе се дискусия и за бъдеще интернета ще продължава да фигурира в дневния ред на Г8. Äh, Благодаря, господин председател. А, искам да ви кажа, че проявявам бдителност тук в тази сфера и бих искал да знам дали а, можете да ни информирате за бъдещите преговори в сферата на интернет. Това наистина е от особено значение за бъдещето. Нямаше всъщност преговори. А, беше размяна на мнение, обща, нещо като мозъчна атека. Атака преди това имаше конференция, посветена на тези въпроси с различни оператори в тази сфера и в никакъв случай това не са преговори, поне аз не ги видях в такава светлина. И ние се обърнахме към тези ръководители на големи интернет компании, как виждат бъдещето на тази индустрия. И а, различните членове на Г8 също имат а, въпроси в тази сфера, но на практика нямаше преговори с конкретни резултати. Благодаря ви. Начал Фарадж, много пантомими наблюдаваме за това какво се случва с еврото, искаме помощ и вие давате или не давате. Добре, а сега за четвърти път отново се дава програма за помощ и сега казвате, че и това май не е необходимо. И искам да ви попитам, в края на краща, нещо много по-сериозно. Като виждаме какво се случва в Гърция, Ирландия, Португалия, това е криза на правителствения дълг. От една страна и криза на авторитета на Европейската Централна банка. Не може да продължава непрекъснато да си изкупува еврото собствения си лош дълг. Съгласни ли сте, че финансите на Европейската централна банка и репутацията й са сериозно защите, е, застрашени в момента? Не, това е господин Барозо. Не, смятам, че Европейската централна банка има своята добра репутация. Тя се управлява с много мъдрост, много интелект. Нейната независимост се уважава от всички страни членки – има затруднения в еврозоната, но както казах, това не са затруднения само на еврозоната. За съжаление, те са свързани с други страни. Вашия крити... Вашите критики винаги са идеологически. И задължнялостта на еврозоната е по-малка от задължнялостта на Обединеното кралство. Но проблема е различен – не можем да осъществяваме повече високо, по-високо ниво на контрол, без да има известна интеграция и институционализация. За това се търси реакция и Европейската Централна банка се опитва да бъде част от усилията да се създаде стабилност в еврозоната. Господин Фараж, вчера е, излязоха цифри по този въпрос. И се каза, че е, Европейската Централна банка има 190 милиарда лоши дългове изкупени от Гърция. И ценните и книжа падат с 4,1%, т.е. направо капиталовата и база ще бъде, ще бъде заличена. Съгласни ли сте с това или подкрепяте изявленията на господин Юнкер, че всъщност нещата не са чак толкова сериозни и ще излъжете всички в лицето ни тук, господин Барозо? Първо, аз не лъжа. Комисията много последователно ви предоставя информация за ситуацията. Ситуацията е трудна. Ясно и честно сме заявили това от самото начало. Не, претен... не изкарваме ситуацията розова. Но репутацията на ЕЦБ зависи и от усилията на страните членки, които са готови да направят всичко, за да се осигури стабилността на еврозоната и съответно авторитета на Европейската Централна банка. Нямам никакви съмнения в капацитета на ЕЦБ да защити интереса на Европа и да мобилизира страните членки да предоставят всички гаранции, че банката може да е, върши своята роля на независима институция. А освен това, е, в Европа и друг, има централни банки, които са в много по трудна ситуация, отколкото Европейската Централна банка, която се радва на много голям авторитет. Госпожа Никол Синклер. Благодаря, господин председател. Е, е, е, всъщност това става много по-широка и всъщност това е политическа партия и всъщност трябва да се търси консенсус и това непрекъснато се казва. Позицията на Германия в Либия или Франция и Италия спора и за Шенген. Бихте ли казали на мен и на моите избиратели как да се търси обща политика във важни отношения като международни взаимоотношения и сигурност без консенсус, освен ако ако е, е, ние не искаме определени държави да е, отхвърлят собствените си аспирации към нещо едностранно. Благодаря ви. Аз не мога да разбера за какъв консенсус се говори във вашия въпрос. Всъщност ние сме съюз от 27 демократични страни. И обща политика за сигурност е, обща външна политика и сигурност, ние е, сме заявили, че е, всички решения трябва да се вземат с единодушие. И ако не всички държави членки са съгласни, ние нямаме възможност да налагаме решение на тези държави членки. Така че ние изцяло спазваме демократичната природа, не само на нашия съюз, на нашите държави членки. И за това аз мисля, че е в интерес на нашите граждани, държавите членки да действат съвместно по външната политика. Това е очевидно. Очевидно Очевидно е, тук в Европа дори най-големите държави е, е, нямат достатъчно влияние, за да могат едностранно да разговарят с Съединените щати и с Китай, е, докато е, заедно в Европейския съюз може да се постигне някаква разлика. И за това се надявам е, в процеса да се постигне по-голяма конвергенция и на външната политика на нашите държави членки. Благодаря ви, казва господин председателя. Допълнителен въпрос. Благодаря ви. Е, всъщност ние говорим за паневропейски европейски партии. Е, бихте ли ми казали е, как, как да плащат да накоплаците на такива паневропейски партии е, и доколко е, са полезни те за целите на Европейския съюз? Другия ми въпрос е за Кати Аштън. Тя много малко идва на заседанията на комисията. Достатъчно ли е представена тя в комисията? Да, както знаете, европейските партии са е единици по силата на договорите, които са ратифицирани единодушно от държавите членки. Така че има причина да бъдат подкрепени европейските партии, защото всъщност това са европейски единици и са признати като такива по силата на договорите. Сега за Кати Аштен. Вие знаете, че тя не е само заместник-председател на комисията, но и върховен представител. Тя има изключително тежка работа. Е, тя трябва да представлява Европейския съюз. Разбира се, че тя повече пътува от повечето членовете на комисията така че е, е, тя не е длъжна да присъства на всички заданията на комисията. Независимо от вас, мога да ви кажа, е, че държавите членки не представляват там държавите си. Те са назначени от държавите, но те са членове на комисията като представители на Европейската комисия. И някой казва, че те не. А, примерно в това се състои и доверието на нашите институции. Всички членове трябва да се опитват да бъдат независими и да представляват общи интерес прогрес. Мисля, че държавите членки са много добре представени в съвета, където те изпращат своите министри. Мар... Мартин Шулц. Благодаря, господин председател. Моля да ме извините, че по-късно влизам в залата. А, Господин Барозо, ние се намираме наистина в изключително сериозна ситуация и затова искам да ви задам следния въпрос. През 2008 година преживяхме дълбока банкова криза, която доведе до економическа криза. През 2009 година реалната економика беше засегната. Банковия дефицит доведе през 2010 година наистина сериозни последици за националните бюджети. И това беше съпътствано от сериозни съкръщения и в някои държави и членки се стигна до драматични ситуации. През 2011 и 2012 година съществува риск, затова след банковата, економическата и бюджетната кризи да доведат до социална криза. Готова ли е комисията да обсъди тези аспекти с нас? Кога е, е, как ще решим проблема про, е, социалните проблеми, които ще възникнат в най-засегнатите е, в економическо отношение държави? Може ли да се предвиди подобряване на финансирането на системите за социално осигуряване и възможности да се инвестира в економиката за създаване на нови работни места и растеж? Господин Барозо, да, господин Шулц, имаше препоръки за всяка една от 27-те държави, имаше и а, общо съобщение обсъждащо тези въпроси. Но това, което е изключително важно за нас е, че економиите, които се налагат най за да се свие а, дефицита, е свързан с много е, тежки ситуации, но, тря... ситуации, но трябва да знаем, че всяко евро, което се е, харчи именно е, за този дълг, е евро, което не се използва в сферата на здравеопазването, социалното осигуряване, образованието. Именно за това трябва да положим сериозни усилия за консолидиране на бюджетите, за да засилим доверието и да увеличим конкурентоспособността като е, закриляме е, най-уязвимите групи. Е, днес приехме един документ, в който са изложили всички тези аспекти, свързани с пазара на труда, какво ще бъде социалното измерение във всички наши политики. Но трябва да видим с какво разполага всяка една държава, за да може да постигне тази цел. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания. Една минута. Много съжалявам. Нямаме достатъчно време. Това въжи и за господин Кън Бендит и господин Захрадио. Съжалявам, не мога да ви дам повторно думата. Преминаваме към спонтанните изказвания. Well, but we have a uh, rules, Mr. President. Гос... Добре, добре, господин председател, извинявайте. Да, да, извинявайте, казва председателя. Да, всъщност е, е, процедура по лавене на погледа на председателя за е, срещата на Г8. Господин Марко Скурия. Една минута, ако обичате. Благодаря, господин председател. Всъщност аз е, не исках да се изказвам е, по въпроса за срещата на Г8. Исках да попитам господин Баросо нещо свързано с културата. В Европейския съюз има доста програми, които насърчават младите хора, но и не съвсем младите хора да се срещат, за да може Европейския съюз да се превърне в истински съюз. Е, имам предвид различни програми прави и е, много млади хора, е, много хора с определени професии е, се срещат и е, е, така се чувстват европейци, е, но е, микрофона на изказващия се е, е прекъснат. Е, имаме тема. Темата е Г8. Казва председателя. Ако обичате, продължете, господин колега. Да, благодаря ви. Благодаря ви. Е, да, е, сигурно е имало някакъв проблем при комуникацията, обаче според предвижданията на комисията искам да разбера каква цел се определя за тези програми. В парламентарната комисия за култура ние обсъждахме въпроса. Исках да разбера как комисията гледа на бъдещата програма след 2014 година, защото това засяга много млади хора в нашите страни. Всъщност интереса на комисията към всичко свързано с насърчаването на културното измерение на обмена в Европа е много голям. Лично аз съм много държа на това и вече съм се срещала с някои от основните участници в този диалог. Всъщност в края на месеца ние ще изготвим нашата позиция за финансирането на целия, целия сектор и ще направим важни предложения. Е, ние искаме е, да продължи Ерасмус и други програми, но и да гарантираме е, амбициите на други програми, за които вие говорихте, които са емблематични проблеми. Това са програми на гражданите, която признава ценността на всички. Не, господин председателя казва благодаря ви. Госпожа Сара Лутфорд има думата. Благодаря. Ще се придържам към темата. Господин Барозов, вчера комисията прие много силен пакет за борба с корупцията. 180 милиарда струва тя на Европейския съюз, т.е. почти равно на европейския бюджет. Доста страни членки са доста назад в класацията на Transparency International. И не смятате ли, че е, темата за корупцията трябва да бъде поставена и на Г8? Единственото споменаване на това е в е, един текст за развиващите се страни. Нищо, никакъв коментар, че трябва да има политическа, политическа воля страните да почистат и собствената си къща. Не смятате ли, че трябва да се постави темата за корупция и подкуп в Г8? Русица, Русия е 144-та в класацията на 180 души, а и някои от страните членки са доста назад. Господин Барозо, въпросът за корупцията бе поставен на срещата с африканските лидери, но мога да ви кажа, че на Г20 тази тема ще се постави на дневния ред. И аз смятам, че дискусията е много полезна, защото освен, че има корумпирани, има и корумпиращи. И е, постави, постави се точно този въпрос, когато е, дискутирахме въпроса с ръководителите на Африка. И аз именно това казах, че ние ще работим, ще търсиме и случаите, когато няма достатъчно прозрачност защото липсата на прозрачност дава възможност, примерно, на някои режими да използват на ресурси за неправомерни цели, включително и в така наречения развит свят. Така че, действително, темата се повдига. Господин Петър Ван Дален сега. Господин Беросо, преди е, малко казахте, че Европейската Централна банка е независима институция, но е, тя не е независима е, в случая с кризата в Гърция. Тя действа като търговска банка за десетките милиарди, които е купила. И днес се противопоставя на необходимото преструктуриране на дълга на Гърция. Какво се предвижда за това да не, няма такова противопоставяне? Европейската централна банка е независима, това мога да ви кажа. Тази независимост се застъпва и от договора на теория, но мога да кажа, че вече 7 години имам опит в на моя пост, да работя с е, ЕЦБ, присъствам там по много поводи и мога да ви кажа, че те нямат нужда от нашата подкрепа, за да докажат своята независимост. Уведен съм в това. А що се отнася до преструктуриране на дълга, има различни варианти. И анализаторите предлагат е, различни опции. Ние обсъждаме вариантите, но позицията на комисията вече е ясно и заявена. Ние не смятаме, че това е альтернатива на усилията на страните членки за фискална консолидация. Това е нашата позиция и ние продължаваме да стоим на това мнение. Елда де Фигурето. Благодаря, господин председател. Е, по отношение на Г8 е, бих искала да знам от е, господин Берозо, дали отново отложен разглеждането на въпроса свързан с финансовите пазари и такси върху операциите, края на данъчния рай, на деривативите дали са обсъждани въпросите на рейтинговите агенции, е, в които днес няма никакво е, доверие поради липса на прозрачност. Не е ли свързано това с проблема, който ни е известен тук в Европейския съюз, Ирландия, Гърция, Португалия? Защото се заменя един процес, който се стреми да наложи е, на работниците инструменти, процедури, е, които утежняват експлоатацията на трудещите се и е, водят до економически спад и в крайна сметка ще доведе до по-голяма бедност, до по-висока безработица. Това не е ли в противоречие с ценностите, които защитава договора, Лисабонския договор? Господин Берозо, от Г20 беше започна до размишление именно за съсредоточаване на компетенциите в тази насока. Самият аз изложих и под будих дебата в Г8 за данък върху финансовите дейности. Когато говорим за подпомагане на развитието, Позицията ми е ясна във връзка с този данък. Ние работим по този въпрос. Комисията ще изложи в съвсем скоро някои идеи. Разбира се, че се обсъдиха и въпроси свързани с еврозоната, но ние смятаме, че ако не се постигне консолидиране на бюджетите, няма да е възможно да постигнем целите си. Господин Баросо, на срещата на Г8 участниците са обсъждали е, ангажимента към е, е, политиката за съседство и за приятелство. Европейския съюз предвижда 1 милиард и 204 милиона за съседните страни. Някой може да се възприема, че това правим само за себе си. Обаче ние знаем, че от комисиите, от документите на комисията 150 бяха за изток и всичко останало е, беше за южните съседи. Така че аз мисля, че се нарушава принципа на симетрията и равно отношение към всички съседи. Е, така че въпросът ми е какво реално искате да направите е, в политиката на съседство спрямо източните и южните съседи, като имаме предвид сумите, които вече са били отпуснати от вас. Искам да ви кажа съвсем открито, господин приятел Осариус Вол, а, Вие се безпокоите за източното съседство, но съвсем откровено аз мятам, че е, най-важното не е да поставяме в съревнование изтока и юга. И двата са ни необходими. Това, което е необходимо в момента е да окажем помощ на тези, които се нуждаят от помощ и да го направим както подобава. Мисля, че сегашният ни подход при разглеждането на нашата политика за съседство е ясен. Е, ние не отпускаме средства на принцип разделение между изток и запад, по-скоро съобразно условия, съобразно това какви, какъв напредък е направен всеки партньор. Повече за повече. Който направи нещо повече, съответно получава повече, защото заслужава повече. Така че ние нямаме нищо предпоставено, всичко зависи от това какво са направили страните. Те трябва да докажат, че са заслужили тази помощ. Това е подходът ни и по този начин ние ние ще изпълним ангажимента си е, както към източните ни партньори, е, така и към партньорите ни в, е, областта, в район на Средиземноморието. Госпожа Дасернеус. Благодаря, господин председател. Всъщност въпросът ми е свързан с предишния въпрос и с вашия отговор. Вие току-що казахте каква помощ сте отпуснали на новопоявяващите се демокрации в Средиземноморието. 40 милиарда на Г8 и около около 15 милиарда. Това са суми от държавите членки. Току-що е, говорихте за условията. И въпросът ми е свързано именно с това. Всъщност условията са свързани с някои критерии. Свобода на сдружението, на печата, свобода на словото, борба срещу корупцията, независимост на съдебната власт. Вие много добре знаете кои са тези критерии. Реформа на армията и полицията. Искам обаче да знам кой ще оцени. Кой ще оцени как в появяващите се арабски арабски е, демокрации, кой ще каже как се спазват тези критерии? Парламента ще е, изиграе ли пълноправна роля е, при това как ще се спазват критериите или съвета ще решава? И нашата идея, аз мисля, че сте съгласен с мен, че комисията трябва да пилотира и аз е, се гордея е, с това, че комисията, заедно с върховната представителка, е, можа да представи окончателния вариант за нашето партньорство за демокрация с Северна Африка и за споделения преспоритет. Мисля, че тук в съвета все пак се признава, че е добре комисията да води упражнението и естествено комисията после ще се отчете пред парламента. Така че аз мога само да поздравя интересите, усилията на парламента да бъде наш съюзник. Мисля, че е, усилията ни е, да подкрепим това, което се случва в някои арабски страни е много важно не само за тези страни, но за демокрацията по света и за нас в Европа. Това, което можем да е, направим е не само е, ние като институции, но и нашите общества, за да подкрепят прехода към демокрацията при нашите съседи е много важно и аз само поздравявам интереса на Европейския парламент към въпроса. Господин Николаус, благодаря, господин председател. Четох економически данни за 2009 година и там се казваше, че 58 милиарда долара е международния брутен вътрешен продукт. А нашата валутна политика е такава, че ние всъщност нова валута не издаваме. И тук има два аспекта. Първо, много скъпи заеми, а също и невъзможността да се отчитат макроекономически критерии, защото в момента сме в рецесия. Еврооблигациите господин президент. Според вас това може ли да е средство, с което да се справим с е, огромните предизвикателства пред валутите? Може би темата не е съвсем свързана с Г8, казва председателя на заседанието, но нека да чуем господин Бероз. Е, да, този въпрос трябваше да бъде в първата част на дебата, но нека да отговоря на уважаемия депутат. Позицията на комисията от години е напълно открита в полза на еврооблигациите. Аз казах, че мой предшественик е дал тази идея, но страните членки не се споразумяват за това. А в момента се постигна съгласие да бъде създаден европейски механизъм за стабилити, който може да стане е, институцията за финансова стабилност номер едно в света. Една водеща финансова сила. И именно там в момента трябва да насочим усилията си но сме готови да дискутираме и с страните членки, и с парламента и други варианти за издаване на еврооблигации, ако разбира се, страните членки имат желание да обсъждат подобни варианти. Тези теми са много важни и много решителни. Благодаря, господин Барозо, председател на парламента. Действително много проблематична е връзката на тази тема с Г8, но все пак следващия урок. Е, благодаря. Срещата на високо равно на Г... Е, ниво на Г8 предостави помощ на Египет и Тунис е, за отхвърляне на диктатурата и за изграждане на демокрация. Как ще направите така, че да се постигне изграждането на пазарна економика също в тези страни, за да могат те да се възползват от глобализацията, да имат възможност за инвестиции. Тоест да се даде възможност на Г8 да вкарат там пари и да ги източат отново. Аз лично нямам нищо против страните, на които се дава помощ да създават демократически институции и процедури, но смятам, че е зловещо тези, които получават помощите, да получават и диктовка какви економически политики да водят. Ние нямаме право да казваме какво, е, какви стъпки трябва да е, правят тези страни. Е, господин председател на съдението казва нещо много бързо, говорите или заваляте, защото не стига до нас превод. Господин Барозо. Според мен е в наш общ интерес обществото да е отворено и економиките да са отворени. Тези страни са наши страни и най-добрият начин да им помогнем е да има и търговия с тях. Ако те си остават затворени, ние нищо не можем да им помогнем. В страните от Махреба, както знаете, те имат минимално търговски обмен помежду си. Значи ние искаме те да си отворят пазарите, но те не търгуват помежду си. Така че, когато ние ги подкрепяме, ние поставяме условия за това те да си отворят економиката и пазарите и това е много тясно свързано с тяхната възможност да се интегрират в световната економика. Това се случи в Азия. Те успяха да открият економ... економиката си и затова влязоха в глобалната економика и съответно имаше ползи за техните народи. Господин Албертини сега. Благодаря, господин председател. Господин председател Баросо, мисля, че окончателното заключение на Г8 за Близкия изток е, че е, преговорите са единствената възможност да се намери устойчиво решение на конфликтите. Е, Израел и Палестина трябва да спазват настоящите споразумения за сътрудничество и да не вземат едностранни мерки, които могат да препятстват напредъка и реформите. Европейския съюз, който е важен партньор на Г8, подкрепя тази информация, е, която беше ли съобщена на палестинската страна, която възнамерява да предприеме едностранна крачка точка през септември на общо събрание на ООН. Сега, като, представ, като се помисля за мирния процес в Близкия изток, не си спомням да има международна среща, когато да не се спомене този въпрос. Ние е, насърчаваме е, двете страни да започнат е, съдържателни преговори и да се постигне заключение на преговорите. Ние пости... трябва да има рамково споразумение споразумение. За нас това е много голям напредък, но обаче има различни реакции на този възглед. Вие знаете, че в Г8 партньорите имат различен възглед към Хамас и за въпроса за границите от 1967 година. Имаше и известни загриженост за опасността от потенциално търсене на признаване от ООН е, едно странно и аз казах, че така поне се надявам Европейския съюз да има съвместна позиция по този въпрос и точно това се обсъжда в момента и с държавите членки. А, господин председателя, госпожа Малика Белнадап Ентул. Благодаря, господин председател. Господин Барозо, страните от Г8 решиха 40 милиарда долара да бъдат предоставени на Тунис и на Египет. Това беше казано. Но Европейския съюз трябва да пледира за по-голяма прозрачност и проследяемост, за по-добро управление на тези средства за подпомагане. Е, четири са основните елемента, именно да се гарантира демократичния характер и прозрачността е, при развитието на това сътрудничество, да се уверим е, в това, че правата на човека са, заси, са спазвани, увеличаване на капацитета на организациите от гражданското общество и организиране на реформа на системата за подпомагане с по-голямо участие на Европейския парламент. Господин Барозо, ЕС трябва да бъде гарант за правилното освояване на тези средства от съответните държава, държави. Какви конкретни средства се взимат предвид? Госпожо, всъщност вие казахте точно което аз мисля, така че съм напълно съгласен с вас. Да, ние ще изпълним това. Ще използваме за това няколко инструмента, така че да се уверим, че поетите ангажименти се спазват и прилагат твърдо. И мога да ви уверя, че комисията, нейните служби, както и висшия представител, който ще назначи специален представител за този регион, ще прилага мерки за проследяване на осъществяването на тези програми. Именно при подобен диалог може да се подпомогне на тези държави чрез по-широко участие на гражданското общество. Неодавна бях в Тунис, срещнах се и с президента, и с представители на неправителствения сектор, на синдикатите, на женските организации и установих колко важен е за тях нашия ангажимент. И, както казах на госпожа Десерне, смятам, че ангажимента на Европейския парламент е изключително важен тук при взаимоотношенията с парламентите в тези държави. Господин Георгиос Комоцакос. Благодаря, господин председател. На последната среща на Г8 ви обсъждахте глобалната економика и се споразумяхте, че трябва да се правят усилия публичните разходи да станат по-устойчиви и борба с безработицата. Това трябва да се прави от обществата и гражданите. Нека да погледнем гръцкия пример. Десетки хиляди граждани в Гърция сега излязоха на площадите и на улиците около парламента. Те изпитват отчаяние. Те искат да има някаква перспектива за тях. Господин господин председател, предполагам, че сте съгласни с нас, че никаква политика не е ефективна, ако хората ня подкрепят. Е, тази политика в Гърция е, се свежда само е, до все е, по-голям економии и банкрупт. Е, и за това искам да ви попитам какво послание отправяте към тези хора, които много достойно и мирно изразяват възгледите си и искат по, по-добро бъдеще за тях и за децата си. Първо искам да изразя своята солидарност с гръцкия народ. Аз разбирам с пред какви затруднения е изправена в момента Гърция. Обаче аз смятам, че е, отговорността на градските лидери трябва да бъде посочена, е, както в правителството, така и в опозиция. Те трябва да посочат какво е добро за страната. Без фискално консолидиране, е, без реформи, Гърция няма да може да излезе от кризата. Така че истината е тази, че някои болезнени мерки са неизбежни в Гърция и всеки, който твърди обратното, лъже. Просто лъже гръцкия народ. И затова аз призовавам гръцките лидери да обяснят почтенно на населението на Гърция какъв труден избор трябва да направят. Ние ги подкрепяме. Аз бях на Европейския съвет, когато е, е, се предложи намаление на лихвените проценти за Гърция. Става въпрос за заеми, които се отпускат на Гърция. Но едновременно с това нека да бъдем честни. Гърция трябва да направи усилието, което, е, което трябва да направи. Не може дадена страна толкова да затъне в дълг дългове. Това е единственото, което можем да кажем и на правителството, и на опозицията в Гърция. Това трябва да се каже, ако искате да помогнете на тази страна. Господин Джон Бафтон, последен въпрос. Благодаря. Господин Барозо, много се радвам, че на Г8 поставихте въпросите за проблемите на еврозоната. Факта, е, че има криза, ние знаем, че това е криза. Но, както казах и пред ораторите преди мен, много страни членки е, се сблъскват с е, протести и в Лисабон има протести и в Гърция. Не е ли време, господин Барозо, да се изправите и да престанете да лъжете, да кажете, че тези страни трябва да излязат от еврозоната, трябва да им бъде позволено. Това е единственото ни изход – много уважавам всички наши демократични страни и не смятам, че ние трябва да им казваме какво да правят. Гърция няма намерение да напуска еврозоната. Аз съм в постоянен контакт с е, е гръцките власти, не само ръководещите, но и опозицията. И знам много добре, че те не желаят да излязат от еврозоната. Може би някои от вашите депутати искат да напускат еврозоната или страната ви не е в еврозоната и вие се съобразявате с това, но Гърция е ангажирана с европейския проект и с еврозоната. Но тя има проблеми и трябва да бъде подкрепена. Факт е, че има страни извън еврозоната с сравними проблеми, поне толкова големи проблеми. Исландия не е в еврозоната, но тя, ако трябва да кажем ясно, просто банкротира. Преди финансовата криза тя бе една от най-богатите страни в света. И в Европейския съюз има страни, които имат същите затруднения заради високите си нива на дългове. Така че не е еврото проблема? Проблема е високото ниво на дълга. Благодаря, господин Барозо. Благодаря за вашето присъствие сред нас за един час, за отговорите на някои много трудни въпроси. Благодаря на всички и приключвам дебата. Thank you.